Bueno, si les parece, continuamos eh, con nuestros trabajos. И така, нека да продължим работата си. Сега ще пристъпим към точките от дневния ред. И започваме с първа точка, приемане на дневния ред. Мисля, че всички сме съгласни по тази точка. Така преминаваме към точка 2. Приемане на протокола от предишното заседание. Получили сте го. Може би имате някакви въпроси. Ако не, считаме, че се приема. Приете протокола. Сега съобщение от председателството. Само да ви кажа, че заседанието на координаторите успя да постигне съгласие по годишната програма за изследвания за 2017 година. Така че тази точка е приета. Следващата точка в дневния ред продължение на темата, по която говорихме с госпожа Маринаки. Продължаваме с пета точка за препоръките към съвета за комисията за положението на жените. По тази точка госпожа Люгрип и госпожа Арена ще говорят. Ще дам думата на госпожа Арена, защото госпожа Люгрип ще отсъства днес. Euh, Благодаря. Всъщност, да, логически продължаваме дискусията, която току-що проведохме с Мара. С голямо удоволствие чух изказването на представителката на СВД, защото тя стигна по-далеч от това, което ние сме записали в нашия доклад и наистина много се радвам за работата, която ние ще проведем с нея в този процес на дискусии следващите седмици. За начина по който Европейския съюз ще може да изведе напред приоритетите си на нивото на 61-та е, комисия на ООН. В рамките на този доклад припомнихме някои приоритети, които са приоритетите на Европейския съюз, които се подкрепят от Европейския парламент. Става въпрос за пет основни теми. Един малко по-общ подход от начало за равенството между мъжете и жените. Трябва ли още да го напомняме днес? Този принцип е записан в договорите, в конвенциите, в международното право, но за съжаление се оказва, че дори в Европа приложението на този принцип за равенство между мъжете и жените все още не е стигнал до фактическо състояние. И за това продължаваме да го напомняме не само тук в Европа, но и на международна сцена, каквато е именно е, тази комисия в ООН. Така че на най-общо равнище в рамките на доклада ние Продължаваме да искаме продължаване на програмата от Пекин. Е, професионалното и общото образование на жените, е, гаранции за, за водене на борба с всички форми на насилие срещу жените, репродуктивното здраве. Припомняме всички тези неща най-общо, Втората тема е, казахме го също, става въпрос за економическото овластяване на жените, т.е. да се премахнат всички препятствия пред жените на пазара на труда. Припомням това, което се каза въпроса за различията в заплащането, различията в пенсиите, но и други теми, като е, справедливото разпределение на домашните е, задачи, професионалната заетост и по този начин се засяга и въпроса за достъпа до е, родителските отпуски, както и улесняването на кредитирането. Третия приоритет е гарантиране на равно участие на жените на всички равнища на вземане на решение и мисля, че е, беше много интересно, че чухме след преди малко неща за политическото насилие, мисля, че тази тема трябва много внимателно да се разглежда не само защото ние самите сме политици, но защото става въпрос за стесняване на пространството на, на, на изразяване на лица, които е, са прогресивни именно в борбата за защита на правата на жените. По-нататък мерки относно нуждите на най-маргинизираните жени, Говорихме за способността до кредитиране за жените в селските райони, но не само. В момента тези жени са изключително уязвими, така че а, трябва да се говори също и за жените в, в, с увреждания и за ратифициране на конвенцията на ОНЕ, но и за работещите жени мигранти. Много се говори за миграцията в Европа, но в крайна сметка тези жени, които пристигат в Европа, са а, малцинство спрямо всички жени, които а, се разселват а, в света, така че това е само върха на айсберга. И ние като парламент трябва наистина да участваме в този процес на вземане на решение на ниво ООН чрез тази комисия. Това е много важно и го казах преди малко, да има реална работа между а, парламента и всички останали представители в а, света на ниво ООН. Изключително е важно това. Тази съвместна работа ще ни доведе до по-добра защита на правата на жените. Освен това и е логично именно, за да можем наистина да защитаваме жените. Това е, госпожо председател, съдържанието на този доклад. И мисля, че заради празниците в края на годината е, удължихме периода за внасяне на измененията и Констанс и аз самата с много сериозно внимание ще разгледаме всички изменения, предложения за изменения, които ще се внесат от всеки един от членовете на тази комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо Арена. Както казахте, и аз е, исках да спомена, че сме изменили срока за внасяне на изменения. Този срок е до 11 януари на обяд. Ето това е срокът, така че имате още малко време да добавите такива предложения. Виждам, че искате думата. Заповядайте. Госпожа Ханибол, благодаря на двете докладчици. Изчерпателен е докладът. Исках да кажа няколко думи и за насилието срещу жените и политиката. Нещо, което не сме обсъдили, е насилието онлайн. По интернет, посредством Twitter, с електронна поща. В Отделеното кралство има много така, скандални случаи, е, които обществеността научи, това, че идва от някакъв виртуален източник това насилие, не го прави по-малко насилие. Мисля, че трябва да се включи тази тематика. Ние трябва да повдигнем този въпрос, защото ако не го повдигнем, ние няма кой друг. Eh, Благодаря ви много. Благодаря, госпожо председател. Само да кажа, че съм напълно съгласна с току-що чутото предложение. Мисля, че е изключително важно и сега е момента да го направим. Тук не става въпрос е, за мода, става въпрос за постоянно явление и това засяга основни права на жените. Така че сега е моментът да го направим. Eh, Виждам че е, доста от членовете на комисията изразяват съгласие с госпожа Бесера и с е, това предложение. Казах вече сроковете за внасяне на предложения, така че можете да го направите. Не виждам други желащи да вземат думата. Срокът е 11 януари. Ще се гласува в комисия на 25 януари, а на пленарно през февруари. И сега преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Става въпрос за условията на труд и за несигурната заетост. Господин Лопес е докладчик. Senhora Presidente, е, Благодаря, госпожо председател. Първо исках да ви пожелая честита нова година. Надявам се, че добре сте прекарали празниците и че добре сте се възползвали от е, почивката си. Добре заслужена почивка. Няма да ви отнема много време по този документ. За 1500 знака е много трудно да запишем повече от две или три основни идеи по този въпрос. А този въпрос е доста по-сложен. Така че в случая става въпрос за проектостановище и наистина е, проектостановище на една страница е, е доста ограничено, е, ограничена възможност. Просто подадохме две или три ключови идеи, за да започнем това проектостановище. Първо, борба срещу неравенството и борба срещу бедността – за да провеждаме тази борба срещу дискриминацията, която засяга много от жените, които наистина са в лоши условия на труд и са с несигурна заетост. Ще трябва да засегнем понятията за родителски задачи, за отпуск по майчинство и по бащинство, за да могат наистина да се приложат цялостно тези права. Мисля, че трябва да измерим всички тези форми на дискриминация, за да се борим срещу съществуващата дискриминация – Ето сега обсъждахме доклада на госпожа Легрип. Там се споменават различията на сумите за пенсиониране. А тези различия идват именно заради различните условия на труд и тази несигурна заетост. Освен това, как можем ние да защитим майчинството? чрез политики, които да осигуряват възможно най-добри условия за защита на майчинството. Очевидно в проектостановището ще трябва да запишем различни вече добре познати принципи и сме уверени, че благодарение на сътрудничеството на докладчиците и всички членове на комисията ще успеем да направим едно добро проекто становище, въпреки е, това ограничение от 1500 знака, е, една страница, за да можем наистина да е, подадем ясни очертания на този доклад. Благодаря, господин Пимента. Сега откривам дебата. Кой иска думата? Госпожа Арена. Искам да извиня е, Инес, която в момента гласува в друга комисия и която не може да бъде тук. Тя е докладчик в Сянка, но тя ще изпрати възможно най-бързо своите бележки. Извинява се. Сеньора Саворска, ти на палавра. Госпожа Саворска, заповядайте. Дякуем вам пекния пани председничка. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви пожелая на всички честита нова година и да но е щастлива. Трябва да кажа, че подкрепям становището на докладчика, както и усилията, които той е, спомена за подобряване на мястото на жените на пазара на труда. В този смисъл разглеждам неговите предложения като интересни предложения. Става дума за неравенство при плащането между мъже и жени, които извършват един и същ вид труд с еднаква стойност. Също така гледам положително на факта, че докладчикът е отбелязал в своето проекто становище, че много често жените са тези, които имат по-слаба защита а, на позицията си, длъжността си, изобщо на пазара на труда. Много жените, които са майки, търсят нестандартни договори, за да постигнат баланс между професията си и времето, което искат да отделят за семейството си. Докладчикът спомена също така някои несигурности, които жените обаче разглеждат като гъвкавост, а не като липса на сигурност. Тази гъвкавост, е, според мен, трябва да бъде насърчавана на пазара на труда, ако това е свободен избор на жените. Ако обаче жените са задължени да имат е, нестандартен договор, само защото са жени, то тогава вече това би трябвало да бъде ясно санкционирано на пазара на труда трябва да се гарантира и също по-добро разпределение на богатството Това отива малко, според мен, отвъд приложното поле или мандата на този доклад, ако щете дори отвъд бюджета на Съюза. В заключенията си докладчикът говори за ново законодателство в държавите членки, за отпуските по бащенство, по майчинство и нови разпоредби изобщо за отпуската по майчинство. Моята политическа група, Европейската народна партия, не би искала да се занимава с законодателен и незаконодателен пакет, който да бъде предложен от комисията в този смисъл. Аз самата също имам резерви по това предложение на докладчика. От една страна смятам, че ще е вредно нашия парламент да се обръща към държавите членки с искане за одобряване на нови закони. Нашите компетентности в законодателния сектор са ясно ограничени от учредителните договори. Просто трябва да спазвам ограниченията, които са ни зададени. Що се отнася до директивата за отпуска по майчинство? Тук бих искала да повторя, че минималната продължителност на този отпуск – е въпрос, който е тясно свързан с здравето на майката и новороденото и съответно с социалната политика на страната. Но тук да се включват на куп различните видове отпуски, по бащинство, по майчинство, всичко това да бъде сложено в един общ пакет, всъщност доведе до отхвърляне на тази директива за отпуска по майчинство от страна на държавите членки. Ако не променим отношението си и ние ще се окажем сред онези, които са виновни за това, че по време на отпуск по майчинство жените е, ще се намират е, в условия от преди 25 години. Благодаря на докладчика за различните предложения, които представи в своето становище. Ще се опитаме е, посредством изменения да изразим своето становище, за да допълним този доклад. Благодаря. И аз благодаря. Госпожа Кунева, заповядайте. Христа Пройдре. Благодаря. На първо място искам да поздравя на другаря Жуао за извършената работа. Смятам, че трябва да бъде поздравен и колегата Сирикиотис – той е докладчик в Комисията по заедостта. Съвсем кратък коментар от мен, макар че не съм докладчик в Сянка. Аз лично съм платила висока цена а, за този тип несигурна заетост, за които говорим. Несигурната заетост не е някакво ново явление. И в миналото в моята страна това беше основният вид труд. Особено в сектора, в който работих. Това са жените, които чистят по домовете. Те са първите, които най-лесно биват освобождавани. И са първите, които плащат висока цена за това. Това са тихите работнички, които почистват домовете ви, които са невидими. Невидими са обаче и за окото на закона, защото в много европейски държави тази дейност не е включена, не е защитена по никакъв начин. Днес трябва да кажем, че политиката за гъвкавата сигурност се провали, поне в Гърция. Това е една политика, която така и не стана факт. Никой не погледна сериозно, сериозно на нея в Гърция. Тъй като политиките по бюджетните съкръщения а, разрушиха трудовите връзки. В моята страна и в други страни се създаде така една група работници на най-ниска цена, които нямат възможност да дадат никакъв отпор, тъй като се притесняват, че ще бъдат освободени и ще останат безработни. Как може да се сложи край на тази несигурна заедост? Не може от днес за утре да се оправят нещата, това е ясно. Но аз съм оптимистка и смятам, че можем да победим в тази битка, тъй като в тези две години и половина, откакто съм тук, успяхме да приемем цяла серия текстове, които вървят в правилна посока, що се отнася до защитата на работещите, като например платформата за заетостта, както и други доклади. Надявам се да се постигне мнозинство и по този доклад и работата по несигурната заетост. Е, трябва да продължим да говорим по различни теми. Европейския парламент трябва да защити общностното право, ако искаме да защитим социалното лице на Европа. Благодаря. Благодаря. And uh, yes, I'd really like to uh, welcome the work of the rapporteur on the... Приветствам работата на докладчика и фокуса, който е приел. Много можем да добавим. Не, на последно място по директивата за майческия отпуск. Актуализацията на тази директива. Изключително важна е тази директива. Изключително важно е хората да смятат и да виждат, че ги представляваме и да направим така, че да ги защитим тъй като те усещат най-силните ветрове в сферата на заетостта в Съюза. Ти говори за пенсиите, както и за други сфери, въздействие върху несигурната заетост, например въздействието върху здравето. В Обеденото кралство ние сме изправени пред договори, като договорите за нула часове, които осложняват живота на онези, които искат да имат достъп, например, до услуги, свързани с отглеждането на деца. Ще добавя идеи с развитието на този доклад. Благодаря. Госпожа Яла Сендри има думата. Благодаря. Благодаря и аз на докладчика. Искам да кажа, че имаме известни безпокойства, свързани не само с езиковите версии, но и по същество и по принцип. В испанския текст се говори за майчинския отпуск или отпуска по майчинство, като за някакъв вид дискриминация на да Не знам дали така точно трябва да се формулира такава теза. Е, има различия. Разбира се, жените са обект на дискриминация на пазара на труда. По-често те са в по... условия на по-несигурна заетост. Трябва обаче ясно да кажем, може да не е проблем свързан с превода. que tenemos que no es lo mismo. estoy absolutamente de acuerdo con eh, la Може би е езиков проблема, не знам, но има и нужда да се настоява формулировката да е такава и да се изчисти текста, може би посредством изменения отново, когато говорим за несигурната заетост в битовия сектор, там трудно може да се направи институционализирана рамка, но има и различия в държавите членки. Има определени практики, обаче, които могат да бъдат възприяти в по-широк мащаб Трябва да се опитаме не само да посочим проблемите, така както сте направили вие като докладчик, но и да предложим някои добри практики. Да поискаме от Европейската комисия да сподели добри практики, ако вече съществуват такива. Може би инспекциите по труда могат да правят проверки за да се види какво се случва. В Белгия се използват такива проверки. В Испания имахме съответен закон и, за съжаление, след това НП е промени закона и вече има такива видове на несигурна заетост, но пък има други мерки, като, например, даването на ваучери за домашен труд, така може да се излезе от такава несигурна заетост. Има различни предложения, които може да направим. Се надявам те да помогнат. Благодаря, госпожа Уорд. Uh, Тук като че ли има едно застъпване с работа, която аз извърших преди време. Изготвих за нашата комисия един доклад за постигането на целите за е, изкореняване на бедността, имайки предвид повишаващите се домакински разходи. Имах много срещи с заинтересовани страни и доказателствата са ясни. Е, жените са онези, които страдат от бюджетните съкръщения. Те плащат високата цена. Независимо дали работят или не, ако работят, поемат на плещите си тази цена, ако а, работят също. Така че може би е добре да погледнете моя доклад. Това може да се окаже много полезно. Бях се съсредоточила върху а, заплащането на електрически или туп, сметки или сметки за отопление. При жените това е проблем. Също и въздействието върху психичното здраве на жените. Излезе сега един доклад за жените и психичното въздраве. Когато трябва много да работиш за не много пари, когато нямаш сигурно работно място, когато не знаеш дали пенсията ти ще ти стига, всички тези фактори могат да допринесат за влушаване на психичното здраве и доброто състояние на хората. Тоест има много доклади, по които сме работили, като феминисти, като феминистки, които са свързани пряко с вашата работа. Благодаря. Госпожа Редка има думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика. Искам да направя първо по-общ коментар. Имам усещането, че поради нарастването на безработицата в Европейския съюз през последните години се позабрави въпроса за несигурната заетост. Защото често позицията беше да се даде каквато и да е работа на хората. Аз съм от Германия, имаше дебат за... Нямаше дебат по същество по въпроса за несигурната заетост. И жените са сред най-силно заетите. Те са застрашени от бедност и неравнопоставеност. Доста неща са споменати в доклада. Искам само да кажа две неща. Първо за публичните услуги. Вие казвате, че трябва да има достъп до детски заведения и за това трябва да има повече инвестиции в тази област, за да се гарантира една добра основа. Считам, че трябва да имаме предвид, че често в публичната сфера са заети жени с, на несигурни работни места. За това трябва да следим за това те да получават адекватно заплащане, да не изпадат в затруднено положение. В дожд, доста държави членки има разминаване, например, в заплащането между електротехниците и жените, които работят в детски заведения. Освен това, трябва да обърнем внимание на социалното осигуряване като начин за намаляване на бедността. Има различни схеми, различни варианти и считам, че в доклада трябва да се подчертае дебело, че често тези е, несигурни работни места водят е, до неравно заплащане, както и до неравни пенсии, което засяга в голяма степен жените. Това е въпрос, е, който трябва да бъде разгледан. Ние изготвихме доклад по собствена инициатива в този въпрос. На следващо място в много държави членки, сред които и Германия, има социално-осигурителни системи, които не разглеждат жените а, като а, лица, с пълна заетост. Те ги разглеждат като лица, които допринасят в бюджета на семейството нещо допълнително на това, което печели мъжът в семейството. и ние ще направим предложения за изменения в тази връзка. Благодаря ви. Благодаря. И давам думата на докладчика отново за заключително изказване. Аз няма да отговарям на всички унези, които се изказаха в този дебат. Искам да ви помоля да представите своите предложения под формата на проектоизменения. Стана ясно, че има някои ограничения, свързани с изготвянето на първия вариант на становището и затова има доста липсващи елементи. Нямаше как да включа всичко, което ми се искаше. Има и някои различия от идеологическо естество, на които трябва да обърнем внимание. Как, например, какви са първопричините на неравенството. Това се дължи на разликите между различните класи Има също и идеологически различия. ще е трудно да се стигне до текст, който да бъде подкрепен с пълен консенсус, но аз ще се опитам да включа повечето от елементите, които предложихте в текста, на базата на ценностите, които бяха откроени тук, тъй като имам близки позиции по тях. Считам, че имаме консенсус по основните аспекти и е, считам, че большинството ще могат да подкрепят е, текста, който да отразява безпокойствата, които изразихте тук, но ви моля да ги представите под формата на изменения. Крайният срок за изменение е 12 януари, 3 часа след обяд. Гласуването на становището ще бъде на 6 февруари, на 25 април ще се гласува в Емпл, и след това ще влезе в пленарна зала, най-вероятно през месец юни. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно доклад за средства от Европейския съюз за равенството между половете. Давам думата на Клер Муди като докладчик. Благодаря, благодаря ви, колеги, за това, че представихте изменения към доклада ми. Бяха представени 245 изменения. Аз работя по изготвянето на компромисни изменения. Те ще ви бъдат представени днес. И по-късно тази седмица ще проведем заседание на докладчиците в Сянка. Доста от измененията се базират на термина равенство между половете. И всъщност заглавието на доклада е средства за равенството между половете. Ние ще работим с колегите по терминологията, но е добре да следваме същата терминология и в основната част на доклада, така както е посочена в заглавието му. Надявам се, че ще се постигне компромис по максимален брой изменения. Надявам се също, че колегите ще видят, че сме поставили началото на компромисните изменения, след като им представим днес следобед проекта на такива изменения и целта ни е да постигнем максимален консенсус по доклада. Благодаря ви, госпожо Муди. Има ли някой, който иска да вземе отношение? Госпожа Заборска. Благодаря ви, Искам да извиня Барбара Матера, която е в отпуск по майчинство, за това не присъства на заседанието ни. Тя изразява благодарност на докладчика за свършената работа и очаква конструктивно сътрудничество по тази важна тема с останалите докладчици в сянка и с основния докладчик, за да може да бъде постигнат добър резултат по въпросите на равенството между половете. Тя а, а, е на мнение, че ще бъдат подкрепени у нези изменения, които ни дават ясна идея за това, кои фондове се използват добре и кои не са толкова адекватни, що се отнася до получаване на резултати. Има конструктивни изменения, но има и такива, които будят тревога. Онези, които са проблемни за нас, са, са свързани с твърденията, че по доходите на жените са по-проблемни. Мисля, че всяко нещо, което твърдим, трябва да бъде подкрепено от факти. Ние не подкрепяме изменения, които подкрепят идеята за за интегриране на а, фактора пол в а, всяка бюджетна линия. Има някои теми, които не са засегнати, например а, данъците а, или пък а, риболовните квоти или споразуменията с а, трети държави. Има дълъг списък на сфери, в където, където това измерение не е толкова видно. Освен това, включването на въпросите, свързани с пола, всички аспекти, свързани с бюджета, според нас не е удачно. Разбира се, трябва да има прозрачност, трябва да има участие, трябва да имаме всичко това предвид. И на последно място трябва да се отстояват правата на жените, но не може да се твърди, че природните бедствия засягат в по-голяма степен на жените в сравнение с, жен... с а, мъжете. Мисля, че тук отиваме прекалено далече. Необходимо е да бъдат подплатени всички твърдения с аргументи. Това са основните ни безпокойства с някои от измененията, най-вече тези, които са представени от групата на зелените. Госпожа Дружински има думата. Благодаря, госпожо председател госпожо докладчик, уважаеми колеги. Ще спомена а, нашите изменения. Те отговарят всъщност на това, което желая да защита. А, говорим за понятието пол и аз отказвам тази дефиниция. Тази дума е продукт на идеология, И тук се оказва, че вече не става въпрос за класическата дефиниция за това, че човек се ражда с пола си, а че става въпрос за решение. Искам да кажа, че, практи... че сексуалната практика няма никаква... Е, никакво влияние върху е, равенството между половете. Искам да кажа, че не става въпрос за параван за защитата на безумната миграционна политика, която водите. На наша територия не бива да допускаме насилието на жените. Това не означава, че не трябва да защитаваме мигрантите, но трябва да спрем ужасните си политики. Това е смисъла на следващите ми изменения. Няма да говоря за всички изменения, може би ще имаме повод да ги обсъдим, когато търсим компромисни предложения, но знаете, че от 2008 година всички наши държави са в парализираща криза и е много важно да се намерят конкретни решения, които да се приложат. За това ние искаме да се борим срещу неравенството, но е много важно тези проекти да бъдат сериозни и да не се използват парите на данакоплаците в излишни проекти, основани на идеологически аспекти. Благодаря. La señora Honeywell tiene la palabra. Госпожа Ханибол, благодаря. Аз искам да се върна към дефинирането на думата дженда аз отдавна участвам в работата на тази парламентарна комисия и този въпрос се поставя доста често. Това е езиков въпрос. Има различна употреба на английски е, език. Има разлика между секс и дженда на английски и може да се използват взаимозаменящо се, но понякога не могат да се използват така. И има и други такива двойни думи на английски език. И освен това значението е различно на останалите езици. И винаги се създават проблеми, когато се изготвят доклади от английско говорящ докладчик. Но тъй като ние сме следвали принципа да се изготвя докладите на езика на докладчика, аз съм за това да запазим това заглавие и да го запазим, ако не може да се направи по-добре на друг език, освен английския. Това е чисто езиков въпрос. Благодаря, госпожа Редке. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм докладчик в Сянка, но госпожа Заборска спомена моята политическа група и измененията, които сме представили. За това искам да отговоря и с удоволствие ще предоставя допълнителна информация по тези въпроси, тъй като въпрос за бюджетиране, основано на принципа пол е реалност. Има различни категории, които се използват, за да разберем реалността, в която живеем. И бюджетиране, основано на пола, е един такъв аспект. Идеята на нашите изменения е да поясним тези аспекти, да има равно разпределение на средствата, особено тези от Европейския съюз. Искам да коментирам това, което казахте. В политиката в областта на рибарството на Европейския съюз често се предоставят средства за мъжете и жените, които работят в сектора. И това е в общности, където се целите общности зависят за своя поминък от рибарството. Често обаче жените се грижат за децата, за възрастните, възрастните и когато има природно бедствие, да речем земетресение или наводнение, пак те са тези, които се грижат за децата и възрастните. Затова искахме да се посочи тяхната роля в това отношение. Можем да обсъдим тези въпроси, за да се постигне по-голяма яснота за това, защо считаме тези аспекти за важни. Беше казано, че има идеологически различия, но ако искаме да се реализира това, което е записано в договорите и законодателството на Съюза за постигане на равенство между мъжете и жените, ние трябва да използваме категорията дженда. За това аз насърчавам докладчика да използва именно този термин в дебата, тъй като ни помага да разберем по-добре реалностите, и да формиране политики, които водят до едно по-добро общество. Може би някои хора не са се запознали с литература по тези въпроси, но аз с удоволствие бих споделил информацията, с която разполагам относно значението на термина дженда. Мисля, че той е широко използван термин и тук в парламента също трябва да се прилага. Госпожа Арена има думата. Не мисля, че има идеологически дебат, всъщност, който не може да се води тук. Но това, което аз не приемам, е да се сочи с пръст, че другите водят е, ужасяващи политики. И мисля, че лицето, което се изрази така, именно то е, провежда такава политика да се съревновават правата на някои лица, като лица в Европа и лица извън, ми се струва наистина ужасяващо. Така че жените, които днес живеят несигурно, с дискриминации. Навсякъде, където са на европейска територия, независимо от какъв происход са европейски или чужд, трябва да бъдат защитавани. Аз не мога тук да защитавам от бюджетна гледна точка жените като европейки срещу останалите. Тук става въпрос за хора. Това са жени, хора. Съжалявам, че трябва да го напомня и мисля, че много хора в Европа са готови да чуят това. Никой не иска някой да умират, защитавайки жените в Европа. Трябва да се защитават всички и можем да го направим. И именно тези е, ужасяващи идеологии е, са вредни, а не останалите идеологии и ние трябва да защитаваме положителните аспекти, а не отрицателните аспекти. Благодаря. И para finalizar el debate. И в заключение давам думата отново на докладчика госпожа Муди. Благодаря. Благодаря за коментарите ви е, и за измененията. В е, някои аспекти има проблеми с превода на някои термини. Що се отнася до въпроса за равенството между полите, дали това е езиков или основен въпрос, трябва да имаме предвид, че все пак именно такъв, такова е заглавието на доклада. За това ще използва термина Gender Equality, равенство между половете в целия доклад, така както е посочено в заглавието. Заглавието беше утвърдено от комисията по-рано. Това не беше личен избор. Приветствам някои от направените коментари. Включих някои от тези аспекти в компромисните изменения. Искам също да посоча, че става дума за съществуващи фондове в сфери, където се харчат средства от европейския бюджет. Разглеждаме и темата за бежанците и ние е, търсим фондове, които са изключително важни за устояване на основните е, ценности на е, Съюза, да се подпомага на групи хора, които са е, изложени на най-висок риск. Искам да благодаря на колегите за направените от тях бележки и очаквам да продължим сътрудничеството ни за постигане на добър резултат, е, един доклад, е, който да бъде подкрепен от комисията. Благодаря, госпожо Муди. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ред. Е, посещение на делегация в Гърция през месец ноември. Вие разполагате доклад, с доклада за посещението. Някой иска ли да вземе отношение? Ако няма, можем да оставим тази точка на страна. Вие разполагате с целия доклад за посещението. Ако няма никой, който да се изкаже по въпроса, ще преминем към следващата точка, именно точка разни. Ако никой няма нищо по тази точка, можем да преминем към следващата точка, а именно обявяване на датата на следващия заседание 25 януари от 9 часа до 12.30 тук в Брюксел. Това ще бъде учредителното заседание на нашата парламентарна комисия за втората част от мандата. Искам да повторя пожеланията от началото на заседанието, да имаме една добра, успешна година, да продължим да работим успешно заедно по въпроси, които ни обединяват. Ще се видим на следващото заседание.